Ladies and gentlemen, good evening. I'm proposing to start out today. И така, колеги, предлагам да започнем заседанието. Най-напред приветствам сърдечно нашите гости, колеги от АФЕТ, от делегациите и продължаваме с последния компонент от срещата на върха за Западните Балкани, а именно специалното заседание за, за, на е, работната група за Западните Балкани. Е, господин Бравучич, Звездич, Глаук Конюхца, Иван Брайович, Талат Ксафери, госпожа Майя Койкович. Добре дошли на всички тях. Те са е, те са от парламентите на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. Те са председатели на парламентите. Приветствам и колегите от Европейския парламент, най-вече постоянните докладчици и председатели на делегации за балканските страни. Това заседание е посветено на една единствена точка, именно обмен на мнение между председателите на парламентите и членовете на Европейския парламент, които работят в и за региона на Западните Балкани. Ако нямате възражения по дневния ред, предлагам да продължим. И така, Уважаеми колеги, след заседания с господин Сасоли и с ръководителите на политическите групи, сега е момента да чуем вашите идеи за реформите, за разширяването на Европейския съюз. Нека да ви представя работната група за Западните Балкани. Гръбнакът на тази група са докладчиците и председателите на делегации, които работят със страните от вашия регион. Има много нови лица между нас, тъй като 60% от членовете на Европейския парламент са новоизбрани през 2019 година се случи това. И това е възможност да погледнем с нов поглед върху проблематиката. Днешната среща на върха е стъпка към един по-координиран стратегически и задълбочен ангажимент от страна на парламента за провеждането на реформния дневен ред на Европейския съюз, както Европейския парламент изиска в своята резолюция от 24 октомври 2019 година, а именно за откриване на преговорите с Северна Македония и Албания. Срещата на върха и неговата съвместна декларация са пример за парламентарна дипломация във време, когато между правителствения процес зацикля, за съжаление. Предлагам да започнем един отворен дебат между равнопоставени, отворени партньори, сега и ще започнем с стъпителни изказвания от по 5 минути, след което ще се съсредоточим върху същинския дебат. Искам да помоля уважаемите колеги от Босна и Херцеговина да споделят времето си, с като ще им дам допълнителна минута на всеки го от тях. Ще бъда много строг обаче с всички колеги, особено нашите депутати, и ще ви помоля за вашето разбиране, като е, докладчиците и ръководителите на делегации ще бъдат приоритизирани. Надявам се да сте съгласни с моето предложение. Сега давам думата на нашите оратори, за да започнем дебата по вашата визия за, раз, за разширяването. Може да зададете въпроси към депутатите от парламента. Започваме с Грамос Ручи, председател на парламента от Албания. Моля, господин, имате думата. Шувалендейт, кюш такими трети на им сот. Благодаря. Това е третото заседание, което сме организирали. На първото заседание аз представих нашата визия, нашия подход към ев... Е, към разширяването на Европейския съюз. В същото време говорих за откриването на преговорите между Албания и Европейския съюз. На второто заседание с парламентарните групи аз им представих резултатите на моята страна, що се отнася до преговорите и до приоритетите, на Европейския съюз и изискванията му към Албания. Аз правя преглед на този процес, защото винаги представям проблематиката за първи път пред една определена група. И сега ще говоря пред депутатите. Ние сме сега в Европейския парламент. Ако когато говорихме с председателството на Европейския съюз, винаги се поставят много същностни за нас въпроси. Е, ние прекарахме часове с председателя на парламента днес, с, с представителите, с ръководителите на политическите групи, с докладчиците, с делегациите. И когато казвам, че винаги има първи път, аз имах предвид, че никога не знае дали ще има втори път, когато ще се състои едно такова, едно такова заседание с, например, председателя на парламента или пък с ръководителите на политическите групи. За това. Аз не зная кога се предвиждат подобни заседания. Дали ще има е, съвместно заседание с ръководителите на политическите групи или пък докладчиците. За нас е, това заседание е много впечатляващо за мен и за всички нас. Това е ново развитие, нов подход. И то ни дава много светла перспектива на всички нас страните от Западните Балкани. Това е много окоръжително за нас и ни дава перспектива за преговорния процес. И това не е въпрос само за Албания или за Северна Македония, а за всички шест страни от Западните Балкани. Ние сме шест страни, но се движим на три различни скорости. Има а, страни, които са отворили и участват вече в преговорния процес, други, които още не са и други страни, където има проблеми. Например, Косово, страна, която даже няма право на свободно движение за своите граждани. Миналата година беше много трудна година и за всички нас, и за Европейския парламент, смятам аз. Също така и поради факта, че имаше избори в Европейския съюз. Гражданите на, от Западните Балкани следяха много е, с голям интерес изборите в Европейския съюз, може би даже с по-голям интерес от самите граждани на Европейския съюз. Беше много интересно какви ще са резултатите. И виждаме, че в крайна сметка резултатите са в полза на евроскептиците, повече или по-малко. Казах, че съм дълбоко впечатлен и това е така, защото аз съм за... защото за първи път има предложение от страна на парламента за откриване на, на, на преговорите и комисията го отхвърли. Не зная дали това ще се повтори втори път. Шестдесет от този парламент са различни и има депутати, които анализират процеса и това много ни окоръжи като политици. Аз говоря за Албания, но моите колеги от Северна Македония също са на това мнение и ние много се надяваме, че следващата среща на върха ще бъде, ще поправи това, което се случи последния път. И се надявам тогава да получат е, Албания и Северна Македония да получат зелена светлина за преговорите. Шпресой да бесой. Така гандим. И така аз вярвам. Наистина вярвам в положителното решение. И в заключение, наистина много ви благодаря за поканата. Благодаря. Господин Денис Вестич има сега думата. Той е от Камерата на представителите на Босна и Херцеговина. Господин председавајући Пицула, уважени заступници, poštovane dame и господо, bio sam ovdje prije... Дами и господа, скъпи депутати, вече съм имал възможност да ви посетя преди няколко години като председател на Министерски съвет на Босна и Херцеговина. Отново искам да изразя удоволствието си да говоря пред вас. Тук аз говоря пред вас качеството ми е, на председател на парламента и на Камерата на представителите на Босна и Херцеговина и да ви запознае с нашето мнение за економическата обстановка, сигурността, бъдещето на Босна и Херцеговина и най-вече присъединяването и към Европейския съюз. Искам да се възползвам от възможността да поздравя колегите от другите страни от региона, които някои наричат Западни Балкани. Ние говорим за Юго-Источна Европа, защото защото от географска и историческа гледна точка, от гледна точка на нашето присъединяване към Европейския съюз, това е най-подходящото понятие. Почти 5 години съм бил председател на Министерския съвет на Босна и Херцеговина и затова смятам, че мога е, отговорно да говоря за предизвикателствата, но и за евентуалните решения, които биха ускорили европейската интеграция на Босна и Херцеговина Херцеговина, като се гарантират е, постоянен мир, дългосрочна е, стабилност е, и дългосрочно благоденствие. През 96, 97 и 98 година постигнахме най-много успехи. Това бяха години на воодушевление и енергия, макар и социално-економическите условия далеч не бяха лесни. Сумяхме да запазим стабилността, да дадем възможност да се постигне економически ръст, да се по подобри социалното положение, а също така и да се е, съхрани е, светската толерантност в нашата страна разнообразието, богатото ни културно следство са нещо, което искаме е, да донесем на Европейския съюз и е, от гледна точка е, на постигането на мир с нашите съседи, при взаимно уважение е, и е, при връзки с всички останали страни от региона, като се спазва суверенитета. Това е основната насока на нашите действия. Босна и Херцеговина има 3 милиона жители. Миналата година имахме 2 милиона е, туристи, 2,1% ръст през последните 4 години. Ние сме водещи в региона Основните ни търговски партньори, е, е, седем от основните ни търговски партньори, първите седем са от Европейския съюз. Ако искаме да има регионална стабилност, няма альтернатива извън присъединяването към Европейския съюз, засилване на правовата държава, економическо и демократично развитие. Всичко това ще доведе до мир и до благоденствие за нашите граждани. Ако не го постигнем, младите младите хора ще продължават да напускат страната масово и всичко, за което говорим, ще загуби смисъла си. Основната ни цел е младите хора да останат в страната и те да станат основен капитал за нас. За да се постигне това обаче, трябва да има вътрешна консолидация, е, безусловна интеграция и ясна европейска перспектива. С една дума бързо приобщаване на Босна и Херцеговина към Европейския съюз. Ако това не се постигне, ще бъдат поставени под въпрос всички надежди, възникнали след 90-та година насам. Ако искаме да се обърнем към бъдещето, да затворим вратата на миналото, трябва да се присъединим към Европейския съюз, политическа, положителна политическа воля, реален консенсус, а не само заявен консенсус и ефективна процедура, чрез чрез която бързо да се приеме европейското законодателство. По този начин Босна и Херцеговина ще е, е навакса динамиката във всички страни от региона. В заключение, Босна и Херцеговина е, не се задоволява само с привилегировано партньорство. Ние не искаме просто да се присъединим каквито и да било регионални инициативи, които просто биха заменили пълноправното членство на Босна и Херцеговина. Ние настояваме на пълноправно членство. Ние съзнаваме, че задачата е забележително трудна, но именно поради това, скъпи приятели от Босна и Херцеговина, в името на бъдещето на страната ни, на целия регион и на самия Европейски съюз, аз призовавам за това, за това през 2020 година да пристъпим към следващия етап на присъединяването, а именно постигането на статут на страна кандидат. По този начин Босна и Херцеговина ще допринесе за запазването на мира и на стабилността. В нашата страна има различни култури. Ще постигнем нашето развитие и помирението в целия регион. Е, председателя, сега давам думата е, на е, господин Драган Чович, който е председател на Камерата на народа в парламента на Босна Херцеговина. Благодаря, господин председател. Дами и господа, е, както каза и моя колега, за мен е удоволствие да мога да кажа няколко думи след казаното от господин Звездич, а именно да заявя, че има единодушие около идеята, че Босна и Херцеговина трябва да продължи по пътя си към пълноправно членство в Европейския съюз. За това няма альтернатива. Искам само да подчертая, че загубеното време през последната година и половина беше белязано с много общи предизвикателства. Трябваше да се обърнем към разрешаването на някои вътрешни проблеми, но през последните 2-3 месеца се разкри нова перспектива пред различните институции и инстанции в Босна и Херцеговина. През последните два месеца се наблюдава съвършено нова динамика, активни промени, за да се разрешат някои проблеми, които бяха пречка за нас до момента. Говоря за избирателния закон, е, съобразно решенията на нашия Върховен съд и на съда в Страсбург. В е, нашето законодателство трябва да бъдат е, да отменени от тези разпоредби, които са прияти преди много време. Ние ги оттеглихме, до сега не можахме, но сега вече сме го направили. В Босна и Херцеговина ще направим всичко необходимо до март за промяна на избирателния закон. Искам да подчертая, че от 12 години работим по този въпрос. Това става както в Камерата на народите, но така и в президентството, за да могат трите страни в Босна, трите народа в Босна и Херцеговина да бъдат надлежно парламентарно представени, за да се преодолеят евентуалните недоразумения, които всички загърбваме, няма друг е, избор, освен да си зададем въпроса как институциите в страната да се заемат с прилагането в Босна и Херцеговина на европейските правни стандарти, които се прилагат в всяка правова държава. Защита на национални етнически младсинства, свобода на печата, но също така всичко свързано с економическата и социална стабилност в Босна и Херцеговина. Искам да взема отношение по казаното от господин Звездич. Очакваме да постигнем статут е, на страна кандидат, защото е, едва тогава можем да кажем, че вятъра е в нашите платна, сроковете са напълно реалистични. По този начин ще можем да приключим работата, която все още е необходима преди среща на държавните глави в Загреб през май тогава се очакват декларации относно стратегическите перспективи на Европейския съюз във връзка с разширяването. На тази среща ще бъде особено важно Босна и Херцеговина да получи ясна перспектива. С вашата подкрепа можем да го постигнем, защото пред нас има две възможности. От една страна присъединяването към Европейския съюз, ускоряването на набраната инерция към присъединяването, а другата възможност е да се изостави възможността за присъединяване. Надявам се, че ще можем да напреднем достатъчно бързо, за да получим насърчение от вас като страна кандидат. Shumë Зоти Пицуля. Picula europarlamentarите e pranešëm dhe ju të nderuar Нямаме превод в момента. Е, и консидеруем такиме шум të rëndësishme. За нас това е много важна среща. Надявам се, че ме чувате. Чувате ли ме всички? Бих искал да благодаря на господин Пицула, благодаря и на Европейския парламент. Много се радваме, че посещаваме една от най-гостоприемните институции в Европейския е, съюз, що се отнася до присъединяването на Западните Балкани. Високо оценяваме организирането на подобни дейности в Европейския парламент с участие на председателите на парламентите от Западните Балкани. Повечето от страните в региона представляват парламентарни републики. Следователно парламентът е в сърцевината на развитието на тези страни. Нашето законодателство трябва да се доближи до европейското. Освен това, задача на нашите парламенти е да извършват надзор над работата на правителството по изпълнението на европейските задачи, мащаба на реформите, предприетите мерки със сигурност са много важен елемент – за европейската интеграция и ускоряването й. Ние не храним иллюзии. Едва ли ще успеем, ако не се извършват реформите и нямаме активно работещи парламенти. В това отношение ще кажа, че е много важно парламентите наистина да имат водеща роля. Те трябва да ръководят процеса на интеграция. Разбира се, интеграцията има своите етапи. Косово е на опашката на западно-балканските страни. Що се отнася до интеграцията, ние имаме споразумението за стабилизиране и асоцииране, но през последните години трябва да кажа, че имаше известно забавене на политическия процес – договорените мерки по споразумението за стабилизиране и асоцииране не бяха изпълнени до край. Всъщност само 50 до 60% от тях бяха приложени на практика. От друга страна ще кажа, че ние разбираме много добре, че е, външните процеси се водят от вътрешните реформи. Това е, е важна зависимост. Вземаме си поука от това, което направи Северна Македония – Работата започна още 2005 година. От тогава минаха 14 години само да се премине на следващия етап, а именно започване на преговори. Бъдещото правителство е подготвено външните отношения добросъседските отношения би трябвало да са водещи, за да можем наистина да изпълним критериите и да преминем към следващия етап. Много ви благодаря за организирането на тази среща. По-нататък мога да отговоря и на въпросите ви. Благодаря ви господин Иван Брайович, председател на парламента на Черна гора. Благодаря ви. най Najdužim стажом на място пресника парламента от нас. Трябва да кажа, че и депутатите с много дълъг стаж казват, че за първи път са били поканени да дойдат в Брюксел. Мисля, че ако това се случва по-често, ще има и по-добро разбиране. Но както и да е, много благодаря за тази среща на върха. Благодаря, че Европейският парламент потвърди твърдото си несъгласие с начина по който се движи процеса на интеграция. Наистина, жалко е, че резултатът е такъв. Държавите членки решиха да не одобрят преговорите с Македон... Северна Македония и Албания, но ще кажа, че Юго-Источна Европа, нашия регион, отново привлече вниманието тук и е срещата на върха, за която благодаря на председателя Пицула. Благодаря за отличната размяна на мнения в Подгорица миналата седмица. Господин Пицула тогава за първи път дойде при нас – И по този начин, разбира се, чрез подобни визити се разбират много по-добре предизвикателствата. Срещата с председателите, заместник-председателите, не само от парламентите, но и от парламентарните комисии, особено тези по външни работи, които отговарят за разширяването, изпращат ясен сигнал – в полза на разширяването на Европейския съюз в югоисточната част на Европа. Вчера имах възможност да разговарям с комисаря, който отговаря за разширяването. Получих потвърдение, че Черна гора и Сърбия са много напреднали в преговорите – и че вече ще се работи по-видимо, по-ефикасно. Но има и страни, които още не са започнали преговорите си. Би трябвало за тях да има по-голяма яснота. Обръщам се и към нашите съседи Словения, Харватия. Ние винаги сме отворени за тяхната помощ. Важно е да се изслушваме едни и други, да знаем какви са критериите, кои са жалоните по този път. Пътя на интеграция и реформи, включително и реформи на Европейския съюз. Нашата обща задача е да възстановим доверието в Европейския съюз. Той трябва да е близо до гражданите – мисля, че Европейският съюз би могъл да се справи с определени проблеми, да направи реформи и потвърждаването на разширяването с нищо не би попречило. Това са паралелни процеси. Черна гора иска яснота, иска прозрачност на този процес на разширяване, иска ясни задачи Може би ние сме от най-напредналите в този процес. В Юго-Источна Европа вече 8 години работим. Аз съм от тези, които казват, че пътят е също толкова важен, колкото крайната цел. При условие, че пътят обаче не е твърде дълъг. Тези, които са започнали още 2005 година, Представете си колко дълго вече се движат Албания, Северна Македония. Босна и Херцеговина няма как да не се чувстват озадачени от това, което вижда, така че има огромна нужда процеса да бъде подобрен, тъй като би трябвало да си дадем повече кораж – и да продължим въпреки кризите. Европейският съюз и остава най-важният проект след Втората световна война и разширяването най-важната политика на последните 20 години, е, през които Европейският съюз отвои броя на държавите членки – Надяваме се всички балкански страни един ден да бъдат държави членки на Европейския съюз, съгласно това, което всяка от тях е постигнала. Не трябва да се задоволяваме само с думи за това колко е важно разширяването и сътрудничеството. Много е съществено това да се усети и то скоро – Парламентът на Черна гора работи неуморно. Не извършваме законодателна дейност, надзор. Имахме множество дебати през миналата година. Работим и с младите, и с гражданското общество – бихме искали да се получим и от вашия опит. Работим и с страните от региона, организираме конференции. Ето вече 16 години се организират такива регионални конференции. Благодаря ви. Мисля, че вие сте докладчик и благодаря и на заместник председателя. Призовавам ви да подкрепите нашият проект на една обща Европа. Благодаря. Давам думата на господин Цафери, председател на Събранието на Северна Македония. Поздрав до си... Благодаря, господин Пицула. Искам да поздравя всички докладчици, всички съпредседатели, председатели. Това е възможност да се видим и да говорим за наболели въпроси, които са важни за постигането на крайната ни цел, а именно да станем пълноправен член на Европейския съюз. Ние подписахме споразумението за стабилизиране и асоцииране, но от тогава изминахме дълъг път. Ние подадохме нашето нашата молба за приемане в Европейския съюз. Година след това получихме статус за страна кандидат. През 2009 година, след 4 години, ние по... след 4 години ние получихме първата положителна препоръка от е, Европейската комисия за започване на преговори. Това беше съпроводено с решение за либерализиране на визовия режим за нашите граждани. От тогава до миналата година ние имахме 10 положителни доклада и препоръки за започване на преговорите. За това Нашите очаквания нараснаха. като се имат предвид докладите на европейските институции за предъка на нашата страна, през юни имахме положителна препоръка, а през октомври преживяхме разочарование – а именно неприемане на решението. Въпреки това, ние ще продължим по европейския път. Резолюцията, приета от Европейския парламент миналата година, подкрепяйки напълно страните от региона, е светлината в края на тунела. И аз се надявам, че този път приемането на новата методология за разширяването на Европейския съюз и решението за получаване на дата за започване на преговори с Северна Македония и Албания ще бъде взето решението е от минали октомври бе използвано от политически лидери. Като повод за приемане на, реш... на решение за, ранни... за провеждане на ранни избори. Вие знаете, ще имаме ранни предварителни избори на 12 април. На тези избори Гражданите, надявам се, ще ни дадат своята подкрепа да продължим по европейския път. Ние се надяваме, че изборите ще са организирани надлежно. Нямаме повод да очакваме друго. От 2016 година всички електорални цикли бяха организирани от временно правителство. Основната роля на това правителство беше да организира демократични и свободни избори. На 3 януари ние номинирахме временното правителство Имаме дата за разпускане на парламента, след което започва изборният период. Имаме и процеса Жан Моне, имаме и Берлинския процес. Надяваме се, че новата стратегия за развитието на Европейския съюз до 2022 година ще ни помогне да участваме активно и да представим нашата представа за европейското бъдеще. Благодаря ви за вниманието. Естествено, и имате въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Госпожо Майо Бойкович, председница Национална скупщина Сърбия. Благодаря. А сега искам да дам думата на госпожа Майя Гойович от Националното събрание на Сърбия. Благодаря, господин Писова. Благодаря на колегите от парламентите на Западните Балкани, които говориха преди мен. Искам да ви представя нашата визия. Ние сме страни, които се стремят да станат пълноправни членове. Някога в бъдещето членове на Европейския съюз. Моите колеги вече казаха, вие сте дълбоко уважавани членове на Европейския съюз парламент, вие се занимавате с Западните Балкани и сигурно и, и, и, и всъщност вие знаете всичко за нашите външнополитически амбиции. Вие знаете всичко за ситуацията в нашите страни. Така че може би просто трябва да представя основния ни проблем – а именно, че страните кандидат крият за вас все пак някой неизвестно, неизвестни. Е, това не би трябвало да е така. Затова аз искам да говоря открито пред вас за политиката на разширяване, разширяването към Западните Балкани или разширяването към Юго-Источна Европа. Аз съм горда да представлявам страна, която се намира именно в тази част, югоизточната част на европейския континент. Това, което не е много хубаво, от моя гледна точка поне, аз съм за първи път тук в парламента, аз съм... Аз не мога да говоря за това дали Сърбия някога би могла да стане член на Европейския парламент. А, това е моят втори мандат като председател на Сръбския парламент. И за първи път аз говоря тук пред вас за съдбата на моята страна. Това е нашият външнополитически приоритет. И това искам да го споделя с вас. Срещнахме се с председателя на Европейския парламент – ние подписахме декларация. Това е един малък пример, сигнал за подкрепа към всички нас. Преди време ние бяхме доста изненадани от решението за неотваряне на преговорите за Албания и Северна Македония. Трябва да кажа, това беше много лошо послание, не само за гражданите на Албания и Северна Македония, но за всички хора, които живеят в нашата, в нашия, в на, в нашата част на света. Надявам се, това заседание да не е просто едно нормално, формално заседание. Бих искала наистина парламента да се заеме сериозно с този въпрос. И бих искала парламента и Европейския съюз да реши тази, тази дилема, дали да се започнат или не преговори с Албания и Северна Македония. Франция от, бе единствената страна, която открито заяви своята отрицателна позиция, но, но има някои други страни, които не го казват така открито. Може да ни кажете какво да направим ние, какво очаквате от вас, какво да направим така, че Европейския съюз да приемат положително решение и да преодолеят страха от хората от Западните Балкани. Хората от Западните Балкани са като че ли някаква заплаха за тях. А ако Европейския съюз е, ускори процеса, ако естествено ние, ние изпълним критериите, какво тогава остава като страх от нас. Какво може да се случи? Добре, ние имаме тази подкрепа. Отново сме в дневния ред на Европейския парламент. Това е чудесно. И много се налядвам, надяваме, че това няма да е края на процеса. Искаме да сме партньори в този процес. Кажете ни вие как ние да помогнем Европейския съюз да преодолее своя страх от нас и да реши дилемата дали Европейския съюз да се разшири с други държави членки или не. Има добро регионално сътрудничество в нашата част от света, поне между парламентите. Ние изпълняваме нашите цели ние хармонизираме нашето законодателство с европейското и имаме добър обмен с Европейския парламент. Бихме желали Това сътрудничество да не е само по повод, когато вие смятате, че има някакъв проблем. Би трябвало и бихме се надявали този процес да е процес на отворени канали и да е регулярен. Благодаря, казва председателят. Сега давам думата на председателите, на ръководителите на делегации – ще започнем по азбучен ред. Моля, ограничете се в 3 минути. Бих искал много колеги да вземат думата. Изабел Сантос е докладчик за Албания. Моля, имате думата. Senhor Presidente, eh, quero aqui saudar todos os presidentes dos diferentes parlamentos. Благодаря ви. Благодаря. Приветствам всички представители на парламентите от Юго-Источна Европа или от Западните Балкани. За нас е удоволствие, когато хора, които представят народи от европейския континент, могат да поемат ангажимент пред нас. Ангажимент, на който ние искаме да наблегнем – Искаме да наблегнем, е, че този ангажимент е, беше предведен и по резолюция. Всички говорители говориха за тази резолюция. Парламента даде думата си, даде думата си и на тази дума на парламента трябва да се вярва до край. Е, спомням си е, какво казах аз и колегите, е, когато ние подкрепихме резолюцията. Аз съзнавам, че това е пакт с страните от юго Европа. Много от вас казахте, че това е първа среща. Други казаха, че това може да е първа Измежду много други, ние искаме да подкрепяме постоянни контакти, продължаващ диалог, като не изпускаме от погледа си подготвянето на процеса по присъединяване за всички страни, защото трябва да се проведат реформи във всички страни и съответно парламентите играят ключова роля. Така че всеки един от вас трябва да изиграе своята роля е, през целия процес. Единственото, е, което, за което бих ви помолила, това е, е най-лошата част от съвета през октомври беше само една единствена страна. Та вие като страни от Западните Балкани трябва да продължите с реформите, които прилагате до сега. Реформите са важни не само защото присъединяването ви към Европейския съюз зависи от тях. Тези реформи са важни за живота във вашите страни, за живота на вашите граждани. Именно е, поради това вие не трябва да отслабвате реформите. Бих е, насърчила всеки един от вас е, да продължи в този дух на решителност и както казахте, вие можете да разчитате на нашата подкрепа и на ангажимента, който сме поели за Целият процес, докато той постигне резултат. Има много бюрокрация. Смятам, че цялата процедура трябва да се преразгледа. А, мисля, че а, трябва да се обмисли как ще се върви по пътя, но това не следва да ви спре вие трябва да продължите по пътя, по който сте тръгнали, колкото се може по-бързо, без да гледате настрани и без да се отклонявате от ангажиментите, които бяха поети двустранно. Председателя, благодаря на Изабел. Давам думата на господин Манолис Кефалогиянис, който също е, е председател на делегация. Благодаря, господин председател. Последната резолюция на парламента за процес на пресъединяване на Северна Македония и на Албания изразява дълбоко разочарование от това, че Европейския съюз не започна преговори за пресъединяване с посочените две страни. Откакто Албания получи статут на кандидат през юни 2014 година, постигна решителен напредък за постигането на целите, свързани с петте ключови приоритета за да е, започнат преговори за присъединяване. От друга страна, Правителството не постигна решение на настоящите проблеми, но аз оставам твърд оптимист и съм убеден, че Европейския съюз ще постигне единодушие по започването на преговори за присъединяване с Македония и с Албания през следващите месеци. Искам да подчертая, че е много важно да се възстанови единството на Европейския съюз. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Приканвам колегата е, Виола Вон Кревон Грамун, който е, която е докладчик за Косово. Спика. Благодаря, господин председател, е, госпожо говорител, дами и господа. Мога действително да заявя, че съм впечатлена. Онова, което казахте, това е известно разочарование за ангажимента е, и изпазаните от вас задължения. Освен това, е, облегчаването на визовия режим с Косово и изобщо процеса по разширяване. На настоящия етап аз не мога да кажа, че атмосферата или настроението във вашата страна не е просто оптимистично или в положителна перспектива. Независимо от това обаче, аз високо оценявам сътрудничеството, което проведохте с нас. Вие ни показахте ясно, че сте готови да продължите стабилно и добро сътрудничество. Ние високо оценяваме това. Ние, които присъстваме тук Правилно е, така както казаха и много други до сега. Вие можете да разчитате на нас като депутати в Европейския парламент. Ние сме край вас и ние изцяло ще подкрепим процеса по разширението. Мнозинството от е, този парламент е за разширението и в множество резолюции е, са подчертали това. Но госпожа <clears throat> говорителката каза, какво можем да направим? Някои споменаха е, избори, които ще организирате. Някои от вас току-що са провели избори и още очаквате правителство. Е, за да бъде стабилен региона, би било добре, така както каза е, Изабел, да се засилят вътрешните реформи във всички отрасли, за да могат вашите граждани да получат онова, което очакват да получат. А именно правителство, качествени здравни услуги,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 Всичко това ще ни създаде чувството, е, че това не е просто натиск отвън, а че вие сте един канал за амбиция и мотивация за подобряване на състоянието в страната ви. Функцията на сандвича. Вие се надявате ние да ви предоставим средства и инструменти, а вие в края на краищата е, да направите онова, което е необходимо, за да живеят по-добре вашите граждани. Когато говорим за многопартийност или плурализъм. Гледам към Сърбия. Мисля, че това ще бъде много важен сигнал, че опозицията в Сърбия също може да участва в политическата рамка. Политическата рамка не е възмутителна, както е изглежда в момента. Така че от наша страна ние настояваме вие да продължите с вътрешните реформи и е, да настоявате на многопартийното разнообразие, е, да съблюдавате демократичните основни права на всички кандидати, които ще участват в предстоящите избори. И ние като Европейски съюз ще наблюдаваме. Надяваме се при предстоящото посещение на върховния представител в четвъртък и петък да се постигне голяма стъпка напред за целия регион. Благодаря. Сега давам думата на колегата Владимир Билчик, съпредседател за Черна гора. Благодаря, господин председател, благодаря, госпожо председател, благодаря на всички изказали се. Наистина, това е много важно събитие, но се надявам да не е единственото по рода си. Ние трябва да провеждаме редовен, чест диалог. Това е важно за работата на европейските институции с Западните Балкани, така че приветствам този опит за интензивен диалог – не е достатъчно да има приятели на разширяването сред институциите. Приятелите трябва да са много повече. Струва ми се, че тази среща на върха изпраща важно политическо послание. В този град има и други институции, като Европейската комисия, съвета, представляващ държавите членки – Следователно, това, което ние обсъждаме тук е съществено и по този начин изпращаме посланието за нещо, което трябва да се чуе в целия регион на Западните Балкани. Да, има нужда от доверие. Доверие в разширяването, доверие в нашите обещания. Ние не можем да си позволим повече колебливи послания, като това е от октомври миналата година. Надявам се да започнем преговорите за присъединяване с Албания и Северна Македония. Март тази година ще бъде много важен. Тогава трябва да изпратим послание, защото предстоят и избори. В Черна гора те са през есента, но има други избори в Северна Македония, в Сърбия – Колегата Виола вече обясни колко ще са важни тези избори за затвърждаване на европейската перспектива. Нека също така подчертая колко е важна свободата на словото и на медиите. Медиите са много важни за жизнеността на демокрацията – Необходими са ни активни, ангажирани медии. Казвам го като представител на страна, в която преди две години беше убит журналист, както знаете. Но това наистина е важен фактор за разширяването. Надявам се да се включите и в бъдещата конференция за бъдещето на Европа. Това ще бъде добавено към заключенията. Благодаря сега давам, давам думата на господин Илхан Кючук, постоянен докладчик за Северна Македония. Благодаря ви, господин Пицула, уважаеми дами и господа. Аз говоря пред самишленици. Не виждам тук да има две противоположни групи. Затова и ни е необходим един конструктивен подход – за нас всички въпросът е как разширяването да бъде по-обхватно, по-ориентирано към резултатите, по-отворено. Това е едната страна на темата – Неотдавдашно проучване на Евробарометър показва, че 67% от австрийците са против разширяването, 64% от германците. Във Франция също цифрата е висока. Какво можем да направим заедно? Как да променим начина по който се възприема разширяването в тези общества? Това е въпрос за всички нас – но и преди срещата на върха в Загреб, ние трябва да се запитаме как да насърчим политическите елити в тези страни да вземат правилните решения. Спомнете си какво се случи през октомври миналата година. Не е необходимо само да повтаряме и да се връщаме към случилото се. Ние трябва да си научим урока – и за мен урока на Европейския съюз трябва да бъде, че не може да се продължава с празните обещания, не може Западните Балкани да бъдат държани в задния двор на Европейския съюз. Всички ние знаем, че Европейският съюз е строг, но справедлив – През 2019 година Европейският съюз прояви строгости към Западните Балкани, но бих казал, може би недостатъчно справедливост. За да имаме една геополитическа комисия, ще чуем и Урсула фон дер Лайн в Загреб, трябва да се работи с страните от региона – Имам надежда, мисля, че имаме големи възможности 2020 година, но трябва да бъдем и реалисти. И за двете страни има само един път напред. Вие трябва да продължите с реформите, да показвате резултати, ориентирани към обществото но и ние в институциите трябва да си удържаме обещанията. Кажем ли нещо, трябва да го правим. Благодаря ви, господин Кючук. Веждам се, радвам се да видя господин Пауло Рангел, постоянен докладчик за Босна и Херцеговина. Максимум 3 минути имате. Благодаря. Първо искам да се извиня най-вече на нашите гости – бях отвлечен от председателя на нашата група. С него прекарах последния час и нямаше как да дойда на време, но ние говорихме по конференцията за бъдещето на Европа, където се надявам да можем да работим заедно с всички балкански страни. Това би била една много добра перспектива. Като мислим за бъдещето на Европа, няма как да не мислим и за Балканите. Без Балканите Европа няма бъдеще. Това е моето изявление – Според мен конкретно по отношение на Босна и Херцеговина, ние европейците имаме огромна отговорност. Трябва да помагаме, да си сътрудничим, без да се проявява патернализъм. Трябва да се работи с всички заинтересовани групи, политически групи, гражданското общество – Необходимо е да бъдат изпълнени определени критерии, да бъдат покрити стандарти и това да бъде първата стъпка към статута кандидат. Мисля, че Европейският парламент като институция трябва да се бори за това. Разбира се, искаме и босненските ни приятели да ни помогнат – има области, в които може много да се постигне и там, според мен, трябва да можем да видим резултати. Мисля, че всички общности заслужават за тях политиците да полагат усилия – и да им се даде тази възможност за благоденствие и едни демократично изградени институции в близко бъдеще. Трябва да кажа, че аз съм оптимистично настроен. Мисля, че можем да го постигнем. В известен смисъл случилото се в Албания беше предупредителен сигнал към Европа да се разбере, че ние трябва да се настроим много положително. Благодаря ви. Сега ще дам думата на Таня Файон, която е съпредседател на делегацията за Сърбия в Европейския парламент. Благодаря ви. Добър вечер на всички. Ще говоря словенски, защото мога да го направя. Тук имаме преводачи. 11 години вече съм депутат. И трябва да кажа, че за първи път виждам председателите на парламентите от всички страни в региона. Това е голямо постижение и искам да поздравя председателя Соли с инициативата. Мисля, че 2020 година може да бъде пределна. Ние бихме могли да превърнем разширяването отново в една история на успеха. Да разчитаме на взаимното доверие между политиците. И на това политиците от Западните Балкани да постигнат и да реализират своите обещания. Решенията относно Северна Македония и Албания бяха погрешни. За Косово също – Косово беше първата страна, приложила всичко изисквано за либерализация на визите и въпреки това все още се чака. Това бяха големи грешки. Европейският съюз загуби голяма част от доверието към себе си. В Северна Македония предстоят избори, след това ще има избори в Сърбия края на месец април. Като ръководител на делегацията Наистина се надявам условията за честни и справедливи избори да са изпълнени. Не искам да виждам протести по улиците, не искам опозицията да няма участие в тези избори, не искам едни неработещи парламенти с хора, които демонстрират извън тях. Надявам се срещата на върха в Загреб да означава, че Европейският съюз ще може да изпрати положително послание към външния свят и да се придвижим напред. Председателят из... от Харватия каза, че всъщност, когато Харватия е преговаряла усилено, е имало и резултат. Това е така. Но видяхме от последните месеци, че усилните преговори не винаги водят до успешен край. Затова се надявам на сътрудничество, на открит диалог и чрез този диалог, може би, с малко повече търпение – ще стигнем и до по-голямо доверие. Разбира се, младите хора имат голямо значение, защото виждаме в целия регион, че те напускат страните си. Необходимо е ние да бъдем един надежден партньор, да им дадем отново тази европейска перспектива за по-светло бъдеще. Това е споделена отговорност, разбира се, всички ние иначе сме в Европа, част от Европа сме, но трябва да сътрудничим. Да, има критики, но тези критики са конструктивни. Благодаря. Благодаря ви. Чухме председателите на делегации и сега разбира се основното предизвикателство за нас – е ограничението във времето, защото след 10 минути нашите преводачи ще си тръгнат. Бих искал да мога да дам допълнително време и на други членове на парламента. Моля ви само две минути. Right, thank you, Chair. Um, I will... Uh, Благодаря. Ще говоря английски. И така. Ние приветстваме факта, че вие сте наши гости. Това е чудесно. Благодаря и на председателя на парламента на Северна Македония, който каза, че за Албания и е, Северна Македония това е много важен повратен момент но аз бях отговорна от името на НП за резолюцията за Албания и Северна Македония. Имаше подкрепа на повече от 100 колеги. Надяваме се, че по време на нашето председателство ние ще можем чрез помощта на Харватия да се отворят преговорите, да се започнат преговорите. Много се надявам. Освен това, е, ситуацията е много чувствителна на Западните Балкани. Искам да се спре на Босна и Херцеговина. Нашият глас е чут там, че решенията не се прилагат. По отношение на Северна Македония вие правите нещо. По отношение на Сърбия и Черна гора. Също така и Косово слуша. Но какво, случва в Бос... какво се случва в Босна и Херцеговина? Има четири резолюции на Европейския парламент, които засягат Босна и Херцеговина. Има. Е, говорихме за Брексит. Имахме споразумението от разпет и петък и ние се грижим за всички граждани на Европейския съюз, които живеят в Северна Ирландия. Но какво се случва с 4 милиона европейци, които живеят в Босна и Херцеговина. Е, питам е, колегите от Босна и Херцеговина, кога ще, ще приложите, ще приемете е, резолюциите на Европейския парламент, особено що се отнася до, конституцион, до решенията на Конституционалния съд. Господин Краш, аз не исках думата, но с удоволствие ще говоря. Искам да кажа, аз съм от страна, която подкрепя разширяването към Западните Балкана, ни или към Юго-Источна Европа. Едно нещо искам да подчертая. Аз съм председател на групата за приятелство с Босна и Херцеговина. Ние очакваме да приложите нашите резолюции, но не само това. А, и, и, ние очакваме да прилагате и решенията на съда, не само решенията на вашия национален съд, но и на Европейския съд. Балканите са много важен регион и това е предизвикателство за Европейския съюз. Често ние не разбираме какви са точно предизвикателствата или пък не искаме да разберем. Но смятам, че нашето предимство е следното. Европейския съюз трябва да има ясна и фокусирана политика, фокусирана върху определените държави. Тези държави са на различна фаза, в различна фаза на развитие и ние трябва да се адаптираме към тях. Трябва да очакваме и очакваме те да приложат нашите изисквания за реформи. Отворени сме към всички мерки. Някои мерки засягат миграцията и ни засягат и нас. По отношение на миграцията, ние съзнаваме, че управлението на миграцията засяга повече Европейския съюз, отколкото региона. Вие представлявате много страни и искаме вие всички да бъдете членове на Европейския съюз. Трябва обаче вие да развиете механизми, които да ви позволят да постигнете стратегическите си цели. Господин Фалка Голкен. Благодаря. Добре дошли. Добре дошли на различните делегации от Западните Балкани. За мен Европейския съюз няма да бъде пълен, ако тези страни останат извън Европейския съюз. Ние подкрепяме присъединяването на страните от Западните Балкани, но също така и на Молдова и на други страни. На 16 декември 1989 година революцията беше започнала с, с, в Тимишуара. Влязохме в контакт с консулската служба на е, посолството на Югославия. Ние постигнахме свобода свобода. Ние постигнахме свобода и затова искаме да ви вдъхнем кораж за реформите в полза на вашите граждани. Всеки трябва да спазва правилата и е, се надявам, че други европейски политици ще решат, че усилията, които полагате, е, са добре дошли. Пожелаваме ви успех в тези реформи. Председателя? Господин Франц Богович има думата. Nino za besedo. Eh, lep pozdrav, spoštovani predsedniki. Eh, res vas je lepo videti vse. Благодаря. Добре дошли на председателите на парламентите от Западните Балкани. Ние Подкрепихме обаче и едно отрицателно решение. Решението е от октомври, но това е сигнал за ам, сътрудничество с този регион. Така че Европейският съюз очаква добро сътрудничество. Надяваме се да намерим решението заедно, за да отговорим заедно на предизвикателствата как може да осигурим разширяването на Европейския съюз и как да защитим и да разпространим европейските ценности във вашите страни. Мисля, че пътят напред е ясен, но ще трае време. Регионалното сътрудничество е предварително условие. Европейския съюз обаче трябва да положи повече усилия да подпомогне вашите страни в реформите, особено по отношение на инфраструктурата, економиката и селското стопанство. Мисля, че ни трябват практически решения. На базата на това, мисля, че, европейски, че вашите граждани ще почувстват европейската идентичност по-силно. Що се отнася до процеса на реформи, той ще помогне на вашите страни да да има достъп до други инструменти, не само до инструмента за пред, предварителна помощ. Това ще ви помогне да постигнете целите си по-лесно и да отговорите на изискванията на, на Зеления пакт. Това мисля, че ще отговори и на желанието на 80% от, от млади хора, които е, се стремят да напуснат вашите страни. Господин Тач. Ерман Терч, имаме превод, нали? Тогава ще говоря испански. Добър вечер на всички. Исках е, да внеса известно въодушевление, защото знам, че удара от октомври беше много тежък и това, което в момента е най-малко интересно е да е, насърчаваме това, което не е хубаво в региона. 80-те, 90-те години знаем какво се случи и затова много се радвам да видя всички вас тук с един конструктивен дух, е, с един общ проект. Всички знаем, че не можем да си позволим една черна дупка в Западните Балкани, защото това ще е смъртоносно за Европа. Това, което ще излезе оттам, се отразява на всички нас. Както виждаме, има и други сили с интереса в региона, които имат интерес черната дупка да си остане – сега в много от тези страни виждаме, че предстоят избори и затова е много важно да се даде надежда за един демократичен проект, хубав проект, който въодушевява. И това трябва да се е, подкрепи с помощ. Така че да, трябва да се изпълняват обещанията, но е много важно да го има и това въодушевление, тази надежда за Западните Балкани. Както каза госпожа Файон, много правилно трябва тази година да бъде пределна и се надявам да го постигнем с нашите надежди. Благодаря. От името на председателя на комисия АФЕТ, господин Девид Макалистър, който нямаше как да присъства днес, също мога да кажа, че ние проведохме много важна среща в Европейския парламент. Искам да ви благодаря за активното участие, за изказванията. Всички ние имаме обща цел – и трябва да видим как разширяването да получи тласък напред. Само една бърза е, бележка на края. Знаете, че една от държавите членки ни напуска само след три дни. Това се случва за първи път в историята на Съюза. Брекзит беше един труден, сложен процес – като Чили, вече е по-лесно да напуснеш Европейския съюз, отколкото да се присъединиш към него. Но политиката за разширяване трябва отново да стане съществена. Благодаря ви за участието. Искам да се видим отново тук в Европейския парламент – и преди да приключа заседанието, ще кажа няма време за губене. Предстои срещата на върха в Загреб. Ние трябва да подсилим положителните резултати и европейското единство по разширяването. Много е важно това. Само така ще имаме стабилна, благоденстваща Европа. Ние трябва взаимно да подсиваме своите системи за върховенство на закона и демократична отчетност. Още веднъж благодаря на участниците. Надявам се, когато се върнете в страните си, да предадете нашата подкрепа.